myself, uh, thank you. I think we'll start the meeting. Мисля, че е редно да започнем. Също както и аз, мнозина закъсняха по различни причини. Първо ви предлагам да приемем дневния ред. Благодаря. От докладчика и от няколко докладчици в сянка получих молба да се отложи планираното за днес гласуване по проекто доклада за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. за 20 и 21 март, както е предвидено заседанието. Няколко съобщения. Първо, мотивираните становища, получени от националните парламенти, които посочват, че предложението за законодателен акт нарушава принципа на субсидиарност, трябва да бъдат поставени на вниманието в срока предвиден в договора от Лисабон. Това е все по темата за обща консолидирана основа. Е, можете да видите всички тези материали по точка четвърта от дневния ред и една поправка по регламента за късите продажби след прегледа от юристите. Всички езикови версии на поправката от юрист-лингвистите бяха разпространени сред членовете на комисията и съгласно правилника за дейността, ако няма възражения от комисията, тази поправка ще бъде внесена и ще бъде обявена на сесията следващата седмица. Ако бъде поискано от минимум 40 депутати или от политическа група, тя ще се гласува. И най-сетне тристранните разговори в шестото си издание – на 6 януари постигнаха напредък, като остана само един открит политически въпрос от по-съществено значение. Ще имаме заключителна среща до края на седмицата. Евентуално четвъртък късно след обед, но очакваме потвърждение. Това бяха съобщенията от моя страна. Продължаваме с точка трета управление на качеството на европейската статистика. Докладчик е Едвард Сиклуна. Заповядай, Едвард. Благодаря, госпожо председател. Едва ли е необходимо да ви убеждавам в значението на управлението на качеството на европейската статистика. В Пакета от 6 предложения в Европа 2020 година, дори в набора от показатели, неизбежно има значителна статистическа основа и ако тя не е солидна, ако тя не подкрепя нашите действия, то тогава съвсем ясно е, че нашите позиции ще отслабнат значително и ще се породят много проблеми. Този доклад цели да открои значението на институциите, които предоставят статистически данни и най-вече тяхната независимост. Изключително важно е правителството да не се намества в дейността на статистическите институти, също както на централните банки. Тяхната самостоятелност трябва да бъде зачитана, за да се укрепва доверието в тях, именно като независими институции, които укрепват процеса на управление в целия процес на събиране, обработване, съхраняване и публикуване на данните. Вътрешния и външният одит, разбира се, е неотменен елемент, който е предвиден. Необходимо е разграничаване на правомощията на тези институции. Голяма част от данните за публичните финанси идват от правителството, от изпълнителната власт и именно поради това е важно да бъдат разграничени техните правомощия. Данните за публичните финанси, чието основен източник е централната изпълнителна власт, означава, че статистическите институти трябва своевременно да получават стандартизирани и по възможност сравними данни. Това е една слабост, която ни е добре известна в еврозоната, например. И за това подчертаваме значението на този елемент. Що се отнася до по-малките, а и не толкова малките, но по-слабите е, страни, като казвам слаби, имам предвид с по-слаби статистически институти, искат дерогация. Това е възможно, но поставя потребителите на данни в неизгодно положение поради липсата на важни и търсени данни. Не можем да възложим на комисията да предостави необходимите средства, но поне можем да я призовем е, тя да предостави необходимата експертна и техническа помощ, за да е, бъдат укрепени тези институции. Най-сетне за политиците, за, за страните членки е много важен този елемент. Правителствата обичат да дават свое собствено тълкуване на данните и трябва да се е, стигне до момент, в който крайният потребител има пряк достъп до данните, без да преминава през междинни и не винаги е, обективни тълкования. Това означава, че е необходимо данните да бъдат достъпни по интернет и те да излизат по-страни тогава, когато това е възможно. Също така е важно да има дългосрочни данни. Получихме и становището на Комисията по регионалното развитие. Много приемливо е това становище. Като цяло, групите се обединиха около значителен брой компромисни изменения, които надявам се всички вие ще подкрепите. Благодаря. That... Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Жан Пол не е тук. Софи не е тук. Свен, заповядай. Uh, uh, Ще бъда съвсем кратък. Исках само да запитам, или по-точно първо да благодаря на господин Скиклуна за доброто ни взаимодействие. Искам да изтъкна, че в доклада, както и в компромисните изменения, се настоява за увеличаване на достъпността на данните изготвени от Евростат. Евростат усъвършенства дейността си в много области, в които в миналото бе обект на критика. Мисля, че сега е моментът да се увеличи достъпността на данните, така държавите членки, както и гражданите ще знаят, че имат лесен достъп до данните, визирани в бюлетините, Мисля, че Евростат би могъл още повече да увеличи видимостта на своите данни. Искам да изтъкна също така, че Евростат постави положителен прецедент, когато публикува данни за дефицита, дори когато се съмняваха в достоверността на данните на съответните национални органи. Съгласен съм с докладчика за това, че Евростат трябва да публикува подобни данни много по-редовно. Така ще се постигне прозрачност. Независимо от това дали Евростат смята, че данните са верни или не, независимо от това, че може да има някои възражения срещу начина по който националните органи предоставят данни. Председателката, благодаря. Вики, искаш ли да вземеш отношение по управлението на качеството на европейските статистически данни? Или по-скоро ще вземеш ли думата сега? Вики Форд. Ще взема отношение по казаното от Свен. Няма да подкрепя изменение 26, но ще подкрепя изменение 27 и 28. Не мисля, че аргументите му не са добри. Внесла съм изменение от мое име, номер 35. Благодаря на Едвард за това, че го е подкрепил. В това изменение призовавам за баланс между качеството и своевременността на информацията и разходите по предоставянето й. С други думи, когато се предоставя някаква информация, тя трябва да е с добро качество, трябва да е точна и трябва да бъде предоставяна своевременно. Определено подкрепям изменението за оповестяването на условните пасиви. Това бе един от основните елементи на пакета за економическото управление. Благодаря на докладчика за това, че е включил това предложение в доклада си. Благодаря. Също искам да благодаря на докладчика за това, че сподели бремето, свързано с статистиката. Жан Пол, ти си докладчик в сянка по тази тема. Искаш ли да вземеш думата? Не. Други желаещи? No question. No comment. It's, it's good. Right. Okay. Жан Пол Козес. Нямам коментари, освен, че докладът е добър.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 се намесвам точно сега, но бях поискал думата. Ще гласуваме след малко, а в списъка за гласуване има няколко елемента, които, на които искам да се спра. Е, самият аз подадох няколко изменения и виждам, че докладчикът не ги приема. Така че нека да направя няколко коментара. Първо по изменение 6 където става дума в доклада за това, че кризата води до повече желание за творческо водене на счетоводните книги. Но има нещо повече. Информация, която се събира Информацията, която се събира от Евростат, показва, че се случват неща, които не би трябвало да се случват. Погледнете слоповете в Гърция през март 2010 година. Ясно е, че подобни практики са се случвали и в други страни и технически те са легални, но от морална гледна точка са доста съмнителни. Така че тук трябва да говорим и за отговорност и за политическа целесъобразност не само по време на кризата, а и в по-дългосрочен план. Вторият ми коментар. Разбира се, това може би не е най-важното нещо, но си струва да се каже, че трябва да се проследяват економическите и паричните показатели. Говорили сме за БВП и за други възможни индикатори. Затова не разбирам защо колегите не искат да подкрепят това изменение. И накрая, всички сме съгласни, че статистическите органи трябва да са независими. Но рамката, в която това се случва, може да доведе до възможности за политическа намеса. И точно там са най-сложните проблеми в Гърция. Хората, които се опитват да правят преглед на гръцката економика, сега обсъждат това дали дефицита за 2009 година не е бил надут. А в тази връзка и Евростат има думата. Не знам какви са коментарите в гръцкия парламент, но ако на изслушването има някой от Евростат, е добре да се говори и за това как работи Евростат и какво точно е направил Евростат, а не само да говорим за независимост. Томас Ман има думата. Ще отговоря на гръцкия колега. В продължение на много години се предприемаха опити да се събират данни от държавите членки на общо европейско равнище, но тази процедура бе блокирана. Държавните и правителствени ръководители не желаяха от Брюксел да им се прави оценка. Или, както каза един бивш германски държавен ръководител, не искам от Брюксел като на ученик да ми пишат писмо. Това доведе до изтласкването на европейската статистика към периферията. По време на кризата ни стана ясно едно, а именно, че ако искаме да си сътрудничим, са ни необходими верни данни. Трябва да се гарантира и независимост на статистическите органи, така че данните им да могат да бъдат подложени на проверка. Евростат може да изготви анализ и да излезе със своя препоръка, по която след това можем да спорим. И така да обобщим, ако искаме да действаме заедно, са ни необходими общи правила. За целта са ни необходими данни, които да се събират на общо европейско равнище. Ако Гърция се придържа към тези правила, така както всички останали държави членки, няма да имаме проблем. Но действително трябва всички да се придържаме към правилата, така че Централният европейски статистически орган да получава данни, които да отговарят на действителността. Не искаме държавите членки да ни подават данни, които да използват за свои цели. Необходими са ни верни данни. Ако гарантираме достоверност на данните, то ще можем да постигнем и целта си повече Европа. Мисля, че докладчикът е изготвил един добър текст, с който можем да отправим и послание към гражданите. Благодаря много. Както казах, гласуваме по този текст буквално след минута и на втората пленарна сесия през март ще се гласува текста и в пленарна зала. Yes, Edward, you can have the floor again. Едвард, заповядайте. Само да отговоря на господин Хунтис накратко. От трите изменения съм съгласен с едно. Жалко е, че не се срещнахме, за да обсъдим тези изменения – защото съм сигурен, че ако бяхме променили малко формулировката, можехме да постигнем съгласие. А, напълно съм съгласен с основната идея, но формулировката не беше добра. Според мен, а що се отнася до Евростат, те нямат мандата да аудитират данните за публичните финанси, предоставени от държавите членки. Председателката благодаря. Преминаваме към гласуването. Както обявих в самото начало, гласуването по общата консолидирана корпоративна данъчна основа се отлага, така че имаме малко време. Какво, Паскал? Какво искате да кажете? За спорния въпрос за качеството на европейската статистика можем да се справим с гласуването и без да имате карта за гласуване. Не се безпокойте. И моята карта не е в машината. И така, поради това, че няма да се гласува по общата консолидирана корпоративна данъчна основа, ще спести малко време. Гласуваме по този доклад и след това преминаваме към доклада на Арлин Макади. Жан Пол, заповядайте. Извинете, че искам думата за това. Но може ли да обърнете внимание на техниците, че тук не работи панела? не мога да сложа щифта. и е, получавам информация съвсем на парчето, чувам една дума, то не е. За момента ще се справя, но все пак, ако може и техниците, ако ме чуват. Е... Okay, thank you very much. Добре, е, значи имаме нужда от е, техник тук да помогне на Жан Пол той ще има нужда от превод за гласуването. Аз английския ви все още го разбирам, когато става дума за гласуване. We, we'll just see whether these work. Добре, нека да видим дали слушалките работят. Okay, if I say something, are you getting interpret... Добре, говоря, за да проверим дали чувате превод. Изглежда, че нещата са малко сложни с вашите слушалки. Саботаж, госпожо председател. Aber Madame Dati ist ja gar nicht hier. Das ist der Wasche. Der, der, der. Gut.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 now, fiddling around. Might, uh... Right, we'll carry on with the votes. Добре, като техниката работи, нека да продължим нататък с гласуването. Мисля, че ще се справим. Още проблеми ли има? I, I, we... Sorry, Madam President, I, uh, I would like to ask you... Извинявайте, госпожа председател. Uh, ако може, позволете ми да гласувам без карта, тъй като съм забравила картата си за гласуване. Председателката, ще се безпокоим за това, ако се стигне до електронно гласуване. 12 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против въздържали се, приема се. В такъв случай първоначалният текст отпада. 15. Изменение с устно изменение от докладчика. За. Против. И така. 15. Изменение само по себе си. За против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 1, покриващо изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. То замества изменение 16. 17 отпадали? Не. По 17 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Първоначалният текст на 6 точка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се, 34 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст, точка 8 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Становището на Комисията по оригинални въпроси за, против, въздържали се, приема се. Преамбил 1 до 3 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Мотив Б за, против, въздържали се, приема се. Мотив С за, против, въздържали се, приема се. Мотив Д за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменени 11 за, а, на две части, извинете, по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. И така, нека да гласуваме сега по целия текст с измененията. Ще гласуваме електронно и ще добавим гласовете на онези, които нямат карти. И така. 31 души са гласували. Край на гласуването. Резултатът е 29 гласа за, двама въздържали се. Колко души нямаха карти? Петима души. 34 гласа за и двама въздържали се. Поздравление на докладчика. Благодаря много. С това приключихме гласуването. Това бе кратко, тъй като отложихме консолидираната данъчна основа, а сега преминаваме към точки 6 и 7 за злоупотребите на пазара. Okay, thank you very much. If, if we could... Добре, благодаря. Сега, ако може да запазим тишина и да дам думата на докладчика. Okay, excitement over. Okay. Стига толкова вълнения. И за да не нямате никакви колебания, тук има и камери с разрешение. Арлин. Благодаря. За колегите, които не присъстваха на първия дебат, нека да обобщя накратко за това какво се опитва да постигне директивата. Преразглежда се директивата от 2003 година за злоупотреба с пазарно положение и се превръща в регламент и се предвижда нова директива за санкции за злоупотреба с вътрешна информация. И идеята е отново да се приобщат тези страни, които в момента тези е, нямат е, този вид наказателен състав. Това има за цел да се създаде и повишено доверие в пазара, да се предотвратят и възможностите за злоупотреби с пазара с новите технически средства. Пропуските в е, законодателната уредба са свързани с е, няколко законодателни акта – включително възможността за ефективно изпълнение изпълнение на съществуващото законодателство. Сега се предлага директива за наказателни санкции, включително и административни такива, с цел да се намали и бремето за малките и средни предприятия. В момента комисията е формулирала дефиниции и обхвата на законодателните актове след консултации с заинтересованите страни, мерки за предотвратяване на злоупотреба, мерки за санкции при е, злоупотреба с вътрешна информация. Като, както казах, се предвиждат и наказателни и административни санкции. Кои са някои от проблемите, които бяха повдигнати на 24 януари на една кръгла маса с националните регулаторни органи? Разбира се, диалогът по тази тема ще продължи и с националните регулаторни органи, и с всички заинтересовани страни. В момента и обмисляме, обработваме информацията, която получихме от консултациите. Ще ви предоставя документ, който в момента изготвям. По отношение на обхватно се планира да се изредат съответния обхват в член 2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 за да можем да се справим с пазарните злоупотреби, трябва да изясним какво означава относима вътрешна информация, защото така или иначе допълнителна информация за вътрешните лица е необходима, но а, трябва да се направи разграничението с злоупотребата с нея. Някои поставиха въпроса, а, че а, не е решен въпроса за трансграничното наблюдение на пазарите. Регулаторните органи а, поставиха въпроса за това, че все повече се увеличават а, случаите, които имат трансграничен обхват и е, са замесени няколко държави членки. На въпроса как ще се справим с проблема и дали националните регулаторни органи са в състояние да се е, справят е, сами, трябва да потърсим съвместно решение заедно с докладчиците в сянка, преди да стигнем до окончателно решение въпросът за търгуваните извън борсово инструменти трябва да посоча, че колкото по-разпокъсан е пазара, толкова по-трудно е да се проследи и установи пазарна злоупотреба. И имаме предложението на комисията за а, създаване а, на една нова система, която според мен обаче ще затрудни националните регулаторни органи и ще намали още повече прозрачността. Ще видим какви предложения ще постъпят. И за тъмните полове искам да напомня, че ние не поискахме а, нов, нова категория да бъде въведена за а, организираната а, система за търгуване. За а, активната търговия или търговията с висока частота също е, трябва да се каже, че там пазарните злоупотреби трудно се установяват. Има три основни насоки, е, в които е засилен риска е, ефективност на пазара, справедливост, устойчивост и прозрачност на пазара. Всички тези въпроси трябва да се разгледат по-задълбочено така че да нямаме въвеждане на разнопосочни практики и същевременно да има възможност да се изпълняват сделките в по-широки мащаби. Очевидно е необходимо ново развитие на технологията – особено а, при а, различните практики, които се използват при а, активната търговия с висока а, частота, така наречения спуфинг, напластяването на сделки и така нататък. В законодателството можем да предвидим един анекс, в който да бъдат обхванати и за сега несъществуващи, но потенциално възможни прояви на е, пазарна злоупотреба. Неколкократно беше изтъкнато, че за малките и средните предприятия трябва един облегчен режим, за да отговорят е, на изискванията на законодателството. С това съм съгласна, но не съм съгласна облегченият режим да означава, че малките и средни предприятия злоупотребяват с положението на пазара и могат да се отърват по-леко поради това, че са а, малки. В никакъв случай за пазарните участници не бива да съществуват вратички. И най-сетне, какви ще бъдат а, правата а, за разследване на националните органи по член а, 17. Националните регулаторни органи не искат да бъде ограничено правото за достъп до данни, това имаме а, и в а, директивата за а, пазара а, на а, финансови инструменти. Тук също е в а, оперативната част на текста и за това трябва да се обмисли формулировката. Беше поставен въпроса за възможностите да се търгува с вътрешна информация. Имахме пример с британско дружество, което им беше известно какви ще бъдат котировките около коледа и затова няколко дни предварително продаде акциите си, възползвайки се от тази вътрешна информация. Те а, не бяха разследвани за вътрешна информация, защото заявиха, че тази информация не е била чувствителна спрямо цените. Да, разполагали с такава, но тя не е влияла върху цените, което ме връща обратно на въпроса за значението на определението на такива понятия като относима вътрешна информация. Трябва да се проведе по-обширна дискусия с заинтересованите страни, за да се види в какви прояви могат да се проследят пазарните злоупотреби и оттам те да бъдат регламентирани. Суровините не са включени там не е чудно за основните суровини се иска изключение от редица силни заинтересовани а, страни. Аз имам лично становище по въпроса за спекулациите с основни а, суровини. Аз много се радвам, че а, комисията предлага и основните суровини да бъдат обхванати. Не ми се иска отделно да говоря за директивата, за наказателните санкции. В в момента наказателни санкции е понятие, което не съществува. Това се изясни от дискусиите ни с комисията и за това трябва да видим дали не е уместно да се състави един списък от действащите санкции с необходим инструментариум за тяхното прилагане. На много ранен етап е, сме на прилагането на е, уеднаквени наказателни санкции в целия Европейския съюз. Така или иначе, е, трябва да се санкционира неправомерно поведение в държавите членки, като се запази необходимата степен на гъвкавост на национално равнище. Мисля, че с това мога да приключа с увода Колегите, докладчиците в сянка, останалите членове на комисията, може би ще вземат отношение. Благодаря. Пикинг. Благодаря. Госпожа Асая от името на НП. Госпожа Питекенен не може да присъства, за което много съжалява. И аз ще представя нейните мнения. The basis uh, the Commission has presented us with Текста, който комисията представя, може да бъде подкрепен. Той е добър. Много е важно да се разшири обхвата на законодателната мярка, за да може да се създаде и равноправен старт за всички страни членки, да се подсили надзор, да, надзора и санкциите. Също е много важно директивата да се разглежда едновременно с директивата за търговия на финансови инструменти. Тук и двамата докладчици вече работят с добро темпо. Фрагментирането на търговията поради конкуренция и поради много търговски центрове също предизвиква предизвикателства. Новият регламент следва да стигне и по-далеч от настоящото предложение. На едно изслушване бе дадено предложение да се съчетае фрагментирането с мерки за надзор – и определението, определянето на основните е, носещи отговорност за определени транзакции. Трябва да бъде дадена възможност да се прави ревизия и на книжата за поръчки за търговия. също трябва да се преразгледат или да се включат правила за обмен на данни и съответни проверки. Като цяло трябва също да се разгледат основните дефиниции на регламента, за да няма възможности за разнобойна интерпретация на национално ниво. Няколко предварителни коментари за регламента и за директивата. Вътрешна информация и дефиницията. Комисията разширява тази дефиниция с определението за относима информация, която има отношение към съответните инвеститори. Тук трябва да се включат съображения и за цената, за относимост към цената. Считам, че тази, този вид дефиниция трябва да остане, за да може да обхване всички видове злопотреби с вътрешна информация на пазара. Не следва да се създават обаче изчерпателни примери, а по-скоро да се дават изчерпателни списъци, а по-скоро да се дават примери. Също така трябва да се даде пояснение за това, кои принципи имат отношение към сходни законодателни мерки, принципи, прилагани в съответната директива. Като се визират не само трансгранични случаи, но и е, случаи на национално ниво. И да предам надеждата на докладчика, че с нашата работа тези два доклада ще бъдат пределно изготвени добре. Е, Благодаря. Благодаря на докладчика за подхода към тази тема. Изслушването поне е на 24 януари според мен бе особено полезно. Всички участници в изслушването, както и колеги, с които разговарях след това, споделиха, едно и също становище по отношение на тази директива. Промениха се условията на пазара, промени се структурата му, възникват нови платформи за търгуване възоснова на новите възможности на технологиите. Ето защо би било целесообразно да внесем изменения в директивата. Интересно е, че този път комисията предложи регламент и директива, вече имахме подобен опит с капиталовите изисквания по Базел. Тази идея не се а, приветства от държавите членки и участниците на пазара. Те обикновено предпочитат директивата пред регламента. Мисля, че трябва да предлагаме все повече регламенти, така че действително на практика да се предприемат едни и същи мерки във всички държави членки, мерки на законодателно равнище. Конкретни коментари, които вече отчасти бяха направени и от Арлин. Проблемът на определението Нали, лице, разполагащо с вътрешна информация, е доста по-голям, отколкото предполагах в началото. Комисията явно предлага по-разширително тълкуване на това понятие. Едно по-разширително тълкуване ще доведе до необходимост много точно да разгледаме списъците на лица, разполагащи с вътрешна информация. Това ще ни отнеме повече време, но няма да може да се избегне. Заинтересованите страни, с които разговаряхме, почти всички са на мнение, че тук трябва да подходим по-внимателно. По отношение на системите на възнаграждение се опитваме да обвържем по-силно възнаграждението с резултатите постигнати от предприятието. Но това ще ни доведе до затруднение, тъй като обикновено информация за опции, и за операции с акции а, притежават вътрешни лица. Второ, необходимо е да се постигне равновесие между вътрешната информация и задължителното докладване по конкретни случаи. Да речем, дадено предприятие е решило да започне програма по обратно изкупуване на акции. Вече е дало нареждане на банките в рамките на определен период да извършат подобно обратно изкупуване. Изведнъж изненадващо се оказва, че предстоят загуби, например, защото някоя производствена мощност не е постигнала очакваните резултати, защото са били върнати стоки или поради някаква друга причина. В такъв случай предприятието вече няма да е в състояние да оттегли вече даденото нареждане, което още не е изпълнено. За да избегне изплащането на обезщетение, ръководството на едно такова предприятие, разполагайки с вътрешна информация, трябва да започне действия по обратното изкупуване на акции, въпреки че знае, че няма средства за такова обратно изкупуване. Трябва по-отблизо да разгледаме този въпрос, а именно съчетаването на вътрешна информация с докладване по-специален случай. Третият ми коментар е свързан с цяла поредица от сделки, които се извършват от ръководните органи на дадено предприятие или от неговия надзорен съвет. Мисля, че в този случай е, е по-добре да се увеличи обемът от сделки, по които трябва да се представи информация или по-скоро обемът, размерът на сумите, за които се извършват операции. Трябва да ги увеличим сумата от 20 поне на 50 хиляди, дори на 100. Що се отнася до срока за докладване, комисията предлага той да бъде съкратен от 5 на 2 дни. Моят личен опит на борсата, както и като представител на деловите среди показва, че този срок наистина може да бъде съкратен. Може да се спори за това дали срокът от два дена е прекалено кратък или не. Не мога да се изкажа окончателно по това. Бях изненадан обаче, че всички, с които разговарях до момента, казаха, че този срок е неподходящо кратък. Аз самият съм се справил в рамките на два дни. Но в някои държави членки вероятно това не е възможно, например, защото трябва да се изчакат извлечения от сметки или поради други причини. А ако срокът от два дни наистина се окаже прекалено кратък, Бих предложил да не се подхожда толкова радикално към съкръщаването, но съкръщение е необходимо. Последно ще се изкажа за подаващите сигнали за нарушения. В наш интерес е в почти всички случаи, когато е на лице злоупотреба, да я откриваме, така че докладването на нарушения е един подходящ инструмент. В много случаи, ако бъде открито нарушение, може да се стигне и до изплащането на обещетение. Последният ми коментар е свързан с възможностите за разследване – има много големи разлики в държавите членки. В някои държави членки действително е възможно да се преследват извършителите, така както биха ги преследвали полицейските структури. В други държави това не е възможно. Предвижда се единствено сътрудничество с полицейските структури. Комисията трябва да се опита да уеднакви подходите на държавите членки. Приветствам тази нейна цел. Въпросът е дали обаче би трябвало до толкова да ограничаваме правата, свързани с принципа на субсидиарност и да се намесваме в действията на 27-те държави членки. Както виждате, темата е много интересна, има още много нерешени въпроси. Надявам се, че ще ги изясним през едните седмици. И очаквам с радост да си сътруднича с докладчика. Благодаря, Паскал. Той... Заповядайте, колежката още не е успяла да стигне. Като голяма част от е, изказалите се искам да поздравя от името на зелените предложенията за регламенти за директива във вида, в който са ни представени. Сигурно може в някои аспекти да се стигне и по-надалеч, но като основа за работа текстът е много добър. Искам да поздравя по-специално готовността за хармонизиране на санкциите. Мисля, че това е първия законодателен текст, който си заслужава именно да бъде поправен в тази посока. Ние ще подкрепим тези идеи. И мисля, че няма да имаме проблеми в това отношение. По отношение на търговията на бързо оборотни книжа, има известни предложения да се стигне и по-далеч от това, което дава текста на комисията. Като става дума не само за транзакции, а и за самите нареждания за сделки, където също може да има елементи на манипулиране. За това се изказва желание текста, тази, този елемент от текста да бъде подсилен. в е, посока на това да бъдат е, покрити и е, нарежданията за търговията с най-бързооборотни книжа. Ако се създаде такава система, това разбира се ще наложи разходването на средства. Това е нормално. Но в края на кращата поне е, кризата показа, че е изключително важно да има система за предоставяне на информация. И особено като се има предвид е, доколко важна е търговията с е, бързооборотните или високочастотната търговия. Ние, зелените, като цяло смятаме, че е много важно да има формулирани правила, да има съответните органи, които осъществяват надзор, но да има и ясни е, механизми за надзор на и контрол на тези, които не спазват съответните правила. В такъв смисъл текста на комисията може да бъде подсилен. Също така за euh, de banques qui, euh, pour leur propre compte, prenaient des positions inverses, euh, celles qui étaient conseillées à leur за търговията, извършвана от ръководни лица на компании, трябва добре да се балансират изискванията за прозрачност и смятаме, че може да се отиде и в този аспект по-надалеч от текста на комисията. Опитът е, показва, че когато има нарушители и на тях могат да им се наложат финансови санкции, но те си остават в края на краищата активни и тези санкции е, на фона на набраните от тях средства едва ли служат е, за това да ги е, разобедат, да продължават с тези практики. В такъв смисъл има смисъл да се търсят и санкции, които не са единствено финансови. Това са елементите, според които според нас следва да бъдат подсилени от първоначалното предложение. Благодаря. Uh, uh, Благодаря много. Мисля, че аз съм последният uh, записан списъка на изказващите се. Софи, искаш ли ти да се изкажеш? И така, съгласна съм с много от нещата, които Паскал току-що каза. Както съм казвала и по-рано, мерките срещу злопотребите на пазара трябва да се засилят. По време на изслушването чухме някои твърдения, че не е много сигурно а, до каква степен има а, го, а, сериозни пазарни злопотреби. В Financial Times се появи цитат, в който се казва, че е, такива ситуации се срещат при една трета от сливанията, така че не мисля, че може да се говори за пренебрежимо количество случаи. Що се отнася до акциите. Имам най-различни типове предприятия. Има някои ситуации, в които ръководителите притежават акции и това е добре за управлението. Когато става обаче за по-големи организации като банки, например, имам известни съмнения. Винаги съм смятала, че капиталовите инструменти са много по-добри от а, акциите. Защото в крайна сметка това не се отразява отрицателно, когато става дума за приходите от капитала. И мисля, че е добре по принцип ако за нещо се съмняваме, по-добре да не го правим. В последните случаи просто не е полезно. Не може да кажеш на някой, ами не ми казва и за нещо, а пък после да намерите е, информация по друг път. Не мисля, че това е приемливо. И така. Може би е добре да се говори за някакъв вид а, срок, а, когато могат да се извършват сдел, сделки а, и който е свързан с вероятността да се разкрие информация. Що се отнася до високочастотната търговия, не съм толкова сигурна, че алгоритмите имат за цел да водят до пазарни спекулации, но е интересно предположението, че отмените на сделки могат да са вид манипулация. Това става не чрез алгоритми, а по други начини. Що се отнася до а, данъка върху финансовите операции, той е много интересен в този а, контекст, защото се прилага и при осъществените и при отменените сделки. Е, и, е, и това сериозно ще се отрази на високочастотната търговия. Най-важното е да имаме възможност да улавяме тези случаи на злопотреба. Силви. Една обща бележка. Докладчикът трябва да спази духа и на всички е, законодателни текстове, които бяха зададени по време на обсъждането на въпросите за надзора. Там говорихме и за секториалните задачи и би следвало да максимално да хармонизираме текста с е, всичко, което дискутирахме по тази тема контрол за нарушенията като цяло и на европейско ниво, ако е възможно, и надзор също на европейско ниво. Right. Um, well, we have the Commission here and Maria Theresa. Имаме сега и представител на комисията. Заповядайте и после ще давам думата и на докладчика. Благодаря, благодаря за много конструктивният дебат. Той следва до голяма степен философията на комисията, която има за цел да подсили рамката ние следваме и принципите от доклада Ларозие и имаме за цел да направим по- силни правилата, защото когато се приеме регламент, страните членки няма да могат да избегнат приложението му. Действително има дефиниции, които още не са достатъчно ясни, примерно за относимата информация. Вероятно трябва да се поясни, че не би следвало да има арбитраж от страна на регулаторните органи. За нас е много важно да има последователност между преразглеждането на настоящия регламент и регламента за търговия финансовите инструменти, защото те имат отношение към целостта на финансовите пазари. Тоест, те трябва да са хармонизирани по същество и по, на база на основните им принципи. Няколко, три е, малки коментара. Първо, трансграничния надзор на местата, където се осъществява търговията. Предвидели сме такава възможност, разбира се. Ще има проблеми с взаимата съвместимост на системите и начина на прехвърляне на данни, но разбира се, сме готови да приемем предложения в рамките на законовите възможности това да се осъществи принципа за не за не подлагане на съдебно производство два пъти. To be understood that uh, when a member state, when uh, in a member state they apply a sanction to когато в дадена страна членка се наложи санкция за определено нарушение срещу дадено лице, това нарушение ще бъде санкционирано само с един вид санкция, т.е. административна или наказателна. Т.е. принципа да не се съди два пъти за едно и също нещо, тук също ще бъде приложено и, и на национално ниво, за да не се налагат повече от един път санкции. Това е и в съответствие с хартата за основните права и другите е, текстове, защитаващи правата на човека. Е, мерките от второ ниво е, зададоха ни се въпроси как тази рамка ще замести съществуващата. Целта ни е настоящия регламент да влезе в сила, когато всички актове за делегиране са приети от комисията, включително и техническите стандарти, т.е. ще бъде заменена цялата система. И да приключа. Определено очакваме с нетърпение дебата с вас и се надяваме, че ще постигнем консенсус който ще е, подсили е, регламента в интерес на пазара и създаването на равнопоставеност. Благодаря. Искам да благодаря на всички за изказванията. Наистина са ми много полезни. Мога само да ви уверя, че имахме а, представители на ЕСМА на обсъжданията на кръглата маса, съвсем ясна и отчетлива беше тяхната позиция. Все още не ни е ясно какъв ще бъде механизма на функциониране, но със сигурност ще работим по него. Ще разгледам въпросите, които поставихте за определението на вътрешна информация, относима вътрешна информация, трансгранични корпорации, достъп до информация в реално време. Както посочи и представителката на комисията, не е лесно, но трябва да се потърси начин. Що се отнася до предложенията на господин Клинц, радвам се, че той споделя становището да бъдем твърди в подхода си. По въпроса дали да имаме регламент или а, директива, така или иначе държавите членки отиват по-далеч от а, директивата. И ако искаме една хармонизираност на по-високо ниво, а, то а, ще а, можем да усъвършенстваме и да обединим а, нормите в законодателен инструмент, който да бъде във формата на регламент. Неколкократно се постави въпроса за вътрешната информация. Очевидно трябва да работим там. Програмите за обратно изкупуване на корпоративни акции е въпрос, по който трябва да се уточни с техническите експерти какъв да е текста, дали а, да се съкрати срока от 5 на 2 дена за докладване, ако има причина те да не могат да се справят а, в двудневен срок, то тогава може по изключение да се а, удължи. С технологиите, с които а, разполагаме сега, е по-добре да се определи двудневен срок и да бъде мотивирано удължаването на срока. За лицата, които подават сигнали, постави го Паскал, погледнете днешния uh, Financial Times. Uh, в този брой се казва защо е uh, толкова успешна системата, която действа срещу пазарните злоупотреби. Ами то е точно поради лицата, които подават сигнали, защото а, те получават гаранции, че няма да бъдат съдени, те дават свидетелски показания според, а, срещу своите а, шефове и така може да се а, проведе и разследването и да се предяви обвинение защита на а, такива лица в подобна среда е необходима. Мисля, че Директивата за наказателните санкции няма да наруши принципа на субсидиарност. Ако погледнем пак американския опит, ще видим, че Министерството на правосъдието има възможност да заплаши с наказателна санкция. Наказателна санкция означава е, лишаване от свобода и то за един продължителен срок от време. Но в американската правна система е възможно а, да се а, приложи института на отложеното съдебно преследване, което означава, че се постига споразумение с а, а, страната по делото да бъде отложено а, съдебното а, преследване, което има, разбира се, възпиращ ефект. Не знам дали, особено при трансграничните случаи, това ще е възможно и доколко ще е ефикасно да се предвиди в наказателните санкции. Инстинктивно ми се струва, че не бива да навлизаме в чак такива подробности, за да имаме възможност държавите членки е, да проявят е, гъвкавост и да се съобразят с е, националните си особености, както например в Германия. Надявам се, че няма да претрупаме текста с твърде много предписания. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Добре, аз поставих и въпроса за прага от 20 на 50 и дори 100 хиляди. А, за праговете. Да, да, разбира се, с удоволствие е, бих отговорил е, господин Клинс на въпроса, който поставят. Една кратка бележка. от а, е, Софи Голар. Необходима е последователност и държавите членки не винаги последователно се придържат към договореностите от 2010 година за надзорния пакет. Тук вече сме на една финална фаза, на която има отклоняване от първоначалните позиции. Просто напомням, че е възможно това да се получи отново. Да, разбира се, казва докладчицата, председателят Имам въпрос, не знам дали е към комисията или към теб, Арлин. В Съединените щати е възможно да се отложи предявяването на обвинение. Тук трябва да бъдем много внимателни. Трябва да бъдем и а, внимателни при избора на посока за санкциониране, административна или наказателна. Ако имаме и двете възможности, то тогава може да се прояви гъвкавост в отделните случаи не може на европейско равнище да се решават отделните казуси в края на краищата. И така, благодаря на всички. Зависи кога докладчика ще е готов с доклада си, но така или иначе възнамеряваме на 26 март да обсъждаме текста с а, срок а, за внасяне на предложения за изменения 24 април, така че да сме готови към 30 май и през юли а, да се гласува в комисията, евентуално за септемврийската пленарна сесия. Но това е един предварителен график. Ще видим през март докъде сме стигнали. Благодаря. Следващата точка от дневния ред е публично изслушване относно предложението за данък върху финансовите сделки. Но той е насрочен за 17 часа. Нито един от ораторите не се появява толкова рано. За това ще трябва да направим е половин часова е, почивка. Освен ако някой не иска да изпълни художествено стихотворение или песен, аз лично не. И за това обявявам почивка 30 минути.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 Buenas tardes, señores y señoras. Continuamos con el siguiente punto del día, que es la audición sobre... Y така, госпожи и господа, започваме публичното изслушване по предложението за въвеждане на данък върху финансовите сделки. Беше направено предложение от Европейската комисия за въвеждане на данък върху финансовите сделки и целта на днешното обсъждане е да се определи основата за този данък, да се изясни какви средства могат да бъдат използвани като механизъм за е, налагането и събирането на този данък и данъчно задължените лица. Също така ще обсъждаме евентуалната ставка на данъка върху финансовите сделки и мястото на начисляване и удържане на данъка. Полезно е да се обсъди и въздействието от въвеждането на такъв данък за економиката. Имаме четирима оратори. Всеки от тях разполага със 7 минути. А след техните изказвания ще проведем обсъждане и накрая ще чуем заключенията на госпожа Подимата, която е докладчик по темата. Първият оратор е, е господин Авинаш Персол, основател и председател на Intelligence Capital. Заповядайте. Добър ден, госпожи и господа! Като увод искам да кажа, че в началото на кариерата си работих в JP Morgan, в UBS и в други добре известни банки. По темата за данъка върху финансовите сделки се появиха много аргументи против него, но те не издържат на а, никаква логика. Касандрите викат, че данъкът е поредната луда идея от европейските лидери, която вещае финансов армагедон. Те твърдят, че ще се унищожи ликвидността, че ще удари върху потребителите, а не банкерите, и а, че ще ограничи финансирането. Всъщност този данък е по-лесно постижим, отколкото мислят мнозина. И той може да доведе до редица ползи. Противниците на данъка твърдят и искат да ви убедят, че поддръжниците му са луди, нямат никаква връзка с реалния свят и така нататък. Но Данъкът се препоръчва много добре от историята. Джон Мейнард Кейнс го предлага в общата си теория. Нобеловият лауреат Джеймс Тобин 71 година предлага същото, след като се разпадна системата от Бретън Вудс. През 2009 година председателя а, на а, финансовия надзорен орган в Великобритания причини всеобщо изумление сред лондонските банкери, като подкрепи идеята. Сред всички тези предложения, банкерите и политиците се опитват да успокоят социалната си съвест, като казват «Не е лоша идеята по принцип, но много трудно ще бъде постигната». Според тях, финансовите пазари вече са много далеч от железния контрол на физическата търговия от времето на телексите и на написаните на хартия поръчки. Образът, който използват, е много убедителен. И аз съм го използвал по други поводи. Но тази логика не издържа. Не издържа и опоритата позиция на британското правителство – че ще подкрепи данъка, само ако бъде въведен глобално, за да не се допусне избягване на данъка, трябва да се каже, че това е един от най-старите, най-големите данъци върху а, е, финансовите а, е, сделки. А, е, функционира успешно в един от най-големите финансови пазари. пазари. Това е Великобритания. Какво имам предвид? Кой е този данък, за който говоря? Това е гербовия аналог, който беше въведен едностранно от британското правителство без да чака останалите да го въведат, в размер на 0,5% от е, върху сделките с британски акции. Наистина този данък не е актуализиран. Той не обхваща облигациите, производните продукти, други а, е, иновации, но годишно постъпленията от него са 5 милиарда долара на САЩ. Ето защо подобни данъци не са изключения. В Швеция 1984 година беше въведен а, данък върху а, сделките, пак в размер на 0,5%, но а, той не се основава на данъчния адрес на данъчно задълженото лице. Ако прехвърлянето на собственост не е обгербвано и оттам е, наименованието гербов е, налог, не, ако не са платени данъците, прехвърлянето няма правна сила. 40% и повтарям, 40% от гербовия налог във Великобритания се плаща от чуждестранни лица – това е данъкът, който най-често се плаща от чуждестранни лица. И Лондон не е единствения процъфтяващ финансов център, който има подобен данък. Някои от най-бързо развиващите се динамични финансови центрове го имат. Това са Мумбай, Хонг-Конг, Сеул, Йоханесбург, Тайпей. Общо 23 милиарда американски долара годишно – това не е теория, не е хипотеза, това е данъчна практика. Постъпления 23 милиарда. Да не говорим за таксите по член 16 от а, данъчното законодателство на Съединените щати. Разбира се, всеки данък е стимул да бъде избягван. Но данъка върху финансовите сделки трябва да бъде скромен е, спрямо размера на съществуващите е, разходи и разнообразие от инструменти. Европейската комисия, преразглеждайки а, е, своето предложение, трябва да има предвид всички тези фактори, особено разнообразието на фактори. И така, банкерите не могат да твърдят, че не е възможно да се въведе този данък. След, то, след провала си, те минават към друг аргумент. Аргумента за ликвидността. И непрекъснато бият камбаната за финансовата криза, която започна 2008 година. Главната сделка, е, главната жертва на е, тези е, данъци са търговците, които извършват високочестотна търговия Пенсионните фондове имат средна продължителност на сделката две години, за разлика от високочастотната търговия. Бремето на данъкът няма да падне върху обикновените пенсионери и спестители. Той е насочен именно към лицата, които управляват фондове за хеджиране и се занимават с високочастотна търговия. Те пък от своя а, страна твърдят, че не друга именно те предоставя критичната маса ликвидност на пазара. Но не е така. При спокойни времена, когато така или иначе има ликвидност на пазара, тези търговци вървят против течението и подкрепят ликвидността но в кризисни моменти те се опитват да изпреварят тенденцията и източват ликвидност точно тогава, когато тя е най-необходима. Да не забравяме какво стана на Нью-Йоркската фондова борса през а, 2010 година. Ако данъците върху сделките ограничават високочастотната търговия, то тогава имаме допълнителна полза. Председателя, благодаря ви. Сега давам думата на господин Сони Капур, управляващ директор на Redefine. Разполагате и вие със 7 минути, заповядайте. Благодаря. Винаги е много опасно да се говори след Авинаш, тъй като човек няма повече какво да каже. Каква е целта на разискванията във връзка с данъка върху финансовите сделки. Каква е целта на този инструмент? Едната е да се реализират приходи, като се облага с данъци финансовия сектор, така че и той да внесе своя принос. Второ, във времена на строги економии, чрез този данък ще се реализират средства, с които да се справим с кризата и измененията в климата. Още един аргумент е, че той ще намали вероятността от повторна финансова криза. Според мен тези цели, въпреки че са трудни и представляват предизвикателства, могат да бъдат постигнати, ако този данък бъде надлежно подготвен. Как може да изглежда този инструмент? Ще ви представя моята альтернатива в сравнение с предложението на комисията. Предложението на комисията не е лошо, що се отнася до финансовите инструменти и институции, които обхваща. По отношение на принципа на данъчния адрес, ако мислим в по-широк контекст, този принцип е подходящ. Той може да сработи, да бъде сравнително ефективен и на ниво Европейски съюз. Но колкото по-малко се намалява обхватът на прилагането на предложения данък, толкова по-малко ефективен ще е и принципът на данъчния адрес. Като се има предвид, че в някои държави членки няма особено голяма политическа воля да се въведе този данък, би било добре да се разгледат и альтернативи. И всичко, което изложи Авинаш, бе добро. Имам предвид аргументите му в посока на гербов налог. Предлагали сме това и в миналото. Този принцип се прилага в реалната економика. Ако закупя от някого открадната кола, то комисия, полицията, извинете, е задължена да ми я конфискува. Подобен принцип, ако се приложи по отношение на данъка върху финансовите сделки, би означавал, че ако закупя една акция от фонд, регистриран на Кайманските острови, то разликата, като се вземе предвид, че ще платя данък върху сделката, разликата в цената ще е много по-малка в сравнение с сделка, която ще сключа с дружество, чието интегритет не може да бъде поставен под съмнение. Мисля, че на този принцип трябва да се заложи, когато се разработва данъка. И ако комисията реши да приложи принципа на данъчния адрес, то той може да се използва в допълнение към това, което изложих. По отношение на освобождаването от данък на посредниците. Комисията не предлага такова освобождаване и това е много важно – Неведнъж съм говорила за това, че гербовият налог в Обединеното кралство функционира доста добре, но не съвсем, тъй като с него не се облагат посредниците. Много по-добре би било гербовият налог в Обединеното кралство да е с ниска ставка и да се прилага и към посредниците – към момента извършващите високочастотна търговия в Обединеното кралство не плащат гербов налог, но гербов налог плащат, например, пенсионните фондове. Комисията би могла да предложи с, да, с такъв данък да бъдат облагани и посредниците и това ще е по-добро в сравнение с гербовия налог в Обединеното кралство. Подходът, който се прилага в момента, не е достатъчно диференциран. Той не взема предвид различния начин, по който функционират финансовите пазари в отделните държави. Не взема предвид, че финансовите сделки се извършват при различни економически условия и от това проистичат и различни ставки за данъка. Предложението на комисията се концентрира най-вече върху генерирането на приходи. Ние бихме предложили един по-диференциран подход към данъка върху финансовите сделки. Подход, който да поставя ударението върху подобряването на функционирането на финансовите пазари посредством нормативна уредба и върху намаляването на нивото на риска. В резултат от това ще се приложи данъчен инструмент, с който да се намалят рискове за цялата система. Нека се предвиди по-висока ставка за извънборсовите сделки, тъй като те представляват по-голям риск за цялата система. Когато се извършват сделки с производни продукти с по-висока ставка, трябва да се отложат, из, обложат по-сложните продукти. Трябва да се направи разлика между пазарите на облигации и пазарите на акции. На пазарите на облигации се прави разлика между облигации с по-дълъг и с по-кратък падеж тъй като те носят и различна лихва. На пазарите на производни продукти облагането на условната стойност с данък няма да е ефективно. Сделките с слопове може да се приложи и същият подход към опциите. Нека се спра върху два проблема. Първият е свързан с критиките, насочени към предложения данък. Явно е, че ще има много неблагоприятно отношение върху растежа. Въпросът е не дали увеличаването на данъците с сума 50 милиарда евро ще навреди на растежа. Въпросът е дали растежът може да се увеличи с тази сума. Не бива да се увеличава дан, данъка върху добавена стойност или данъка върху труда. Когато критикуваме гербовия налог, трябва да вземем предвид, че в Европейския съюз пазарите на акции – не допринасят за набирането на капитал. Пазарите на акции се използват точно за обратното на капиталообразуването. А що се отнася до възнагражденията в корпоративната сфера – то те имат по-малко въздействие върху економиката в Европейския съюз, отколкото другаде. Така че въздействието на този данък върху разходите по заемане няма да е голямо. Няколко думи за високочастотната търговия. Говори се, че тя осигурява ликвидност и това е едно от най-опасните твърдения днес. Ликвидността се генерира от а, разнообразието на участниците на пазара – 60 до 70% от търговията, ако то се извършва от сходни участници на пазара, води до намаляване на ликвидността. И така се увеличават разходите за субекти, като например пенсионните фондове. Председателя, благодаря на господин Капур. Ще дам думата на госпожа Грифи Джонс, директор на програмата за финансовите пазари към инициативата за политически диалог в Columbia Юниверсити. Благодаря много, много се радвам, че имам възможност е, да говоря пред депутатите в Европейския парламент по тази изключително важна тема – данъка върху финансовите транзакции. Много важна е тази идея, обсъждана вече няколко десетилетия. Първоначално тя всъщност е предложена от Кейнс и мисля, че е особено важна сега, днес, защото тя може да доведе до множество ползи сега в европейския контекст. Първо, един такъв данък върху финансовите операции може да доведе до по-високи приходи, когато има много големи публични дефицити. Същевременно този данък може да се използва и за фискална консолидация. Това е една цел, която е а, много добра, защото така ще се намали цената на заемите за правителствата и по този начин може до някаква степен да се смекчи кризата с държавните дългове. Същевременно, с намаляването на фискалния дефицит ще се привлече и част, привлекат и частни инвестиции. Друго възможно използване на този данък, което може да е особено ценно в настоящия европейски контекст на нисък економически растеж и слаби инвестиции, както и безработица, и въобще в цялостния контекст на необходимостта да се спаси планетата от промените в климата е на е, този тип данък и приходите от него да финансират увеличени инвестиции в, например, зелена инфраструктура, възобновяеми източници на енергия или за да се катализират инвестициите е, в иновационни проекти, проекти, извинете, в малките и средни предприятия. Това ще има положителни и краткосрочни и по-дългосрочни ефекти върху търсенето и предлагането върху инвестициите и растежа. И ако се вземат предвид и възможността за участие на Европейската инвестиционна банка, може като цяло ефекта на левериджа да доведе до още по-голямо въздействие върху економически растеж. И така, за публичния отрасъл това е един е, надежден, възможен източник на растеж, особено сега, като се има предвид, че доверието в публичните финанси е, е слабо и е, има затруднения с заемни. Други възможности за използване на данъка е благодарение на постъплението от него да се намалят други данъци. И като се смята, че този данък ще бъде по-прогресивен от други данъци. Е, по-високата пропорция от домакинствата. Извинете. Е, тогава трябва да се вземат предвид домакинствата, защото обикновено един учител харчи повече по-голяма част от своите ам, пари за а, оцеляване, отколкото един ам, управител на голяма фирма. И като цяло това ще се отрази добре за цялата економика, като същевременно ам, цената за това ще се плати от сравнително малко а, участници на пазара, включително от а, участващите в високочастотна търговия. Сега, въпросът е, че е, това може да са много малко участници на пазара, но те са изключително влиятелни. Е, дава се и друг е, е пример, е, че е, по-скоро друг аргумент, че данъкът върху финансовите операции ще е лош за економическия растеж. Вие, госпожо председател, ни молите да е, господин председател, ни молите да обсъдим този въпрос. Възоснова на модела на комисията е, се показва, че този данък най-вероятно ще увеличи брутния вътрешен продукт. Първоначалният вариант на модел на комисията като цяло изчислява дългосрочен на загуба на БВП от минус половин процент. Но комисията сега актуализира този модел и взе предвид фактите, споменати от Сони Капур. На практика само 15% от инвестициите от европейските фирми се финансират от механизми, които биха били засегнати от този данък, тъй като повечето преки частни инвестиции се финансират от е, задържани приходи и банкови заеми, които всъщност няма да се подлагат на данък върху финансовите операции. Тоест, това ще засегне само онази част от пазара, която се занимава с акциите и с а, ценни книжа, свързани с дълга. И така, отрицателното въздействие ще бъде много по-низко. При преразгледания модел имаме е, намаляване на БВП с е, много по-малко, минус 0,02% съставеностите на предвидения брутен вътрешен продукт. Също времено трябва да се има предвид, е, че тук говорим за много голяма пропорция от финансовите е, транзакции, е, които могат да се повлияят, ако има лошо влияние върху брутния вътрешен продукт. И така. Преразгледаната прогноза на комисията показва, че отрицателният ефект върху ПВП в дългосрочен план ще бъде само минус 0,2%. Това обаче не взема предвид основния фактор, с който ще се занимае данъка върху финансовите операции, а именно, че така ще се намали системния риск в економиката. Така всъщност ще се намали риска от бъдещи кризи. Разбира се, само данъка върху финансовите операции не може да постигне това. Необходими са а, много разумни макроекономически политики и а, надзор върху финансовите пазари. Но поради самия факт, че данъка върху финансовите операции ще намали частотната търговия и а, търговията предизвикваща шум в канала на комуникацията, това само по себе си ще улесни доста работата е, за стабилизиране. Предполагаме е, по един много консервативен начин, е, че само с 5% ще се намали риска от криза при прилагането на този данък. Това е една много консервативна предварителна оценка, но дори само с а, е, тези 5% ще има полза от плюс 0,35% за БВП, а с това трябва да се на... вземат предвид и положителните ефекти върху економическия е, растеж. Около четвърт процент. Тук трябва да имаме предвид и други възможни положителни резултати. Ако данъка върху финансовите операции намали някои прикори, приходи в финансовия отрасъл, съвсем малко, с а, е, а, е, добавянето на е, по-голям данък, тогава това само по себе си може да обезкуражи онези млади хора, които се втурват в финансовия отрасъл, за да правят финансов инженерик Нека тези хора да използват блестящите си мозъци, за да, да допринесат за економическото развитие по-скоро. Председателят имате само 30 секунди. Само да добавя една последна точка. Благодаря. Като цяло данъка върху финансовите операции няма да допринесе просто за економически растеж, а ще допринесе за един по-добър вид растеж. Ще се постигне по-голямо равенство в обществото в един момент, в който финансовите пазари раздалечават хората по приходи и също така могат да се, може да се очаква економиката да стане по-устойчива и по-зелена. Благодаря много, госпожо Джон, Грифит Джонс. Давам думата на Ричард Требен, председател на Европейската асоциация на главните касиери. Имате 7 минути. Опитайте се е, да се впишете в това време. След като чух тримите, тримата е, оратори, реших, че може би трябва да остава на страна моята реч, но няма да го направя. Европейската асоциация на главните касери обединява подобни асоциации от 17 страни членки Швейцария и Харватска. Ние не сме лобисти за отделни сектори, не търсиме печалба, нямаме търговски стимули. Нашата цел е да подкрепяме професионалното развитие на лицата, които се занимават с дейността на главен касиер – и е, даваме глас на крайните потребители в финансовата система. Хората, които работят, е, всъщност за нас работят е, за е, производителите и компании, които предоставят е, услуги. Е, Тяхната задача е да управляват бизнеса рисковете и да осигуряват ликвидност и финансиране за дългосрочен растеж. Като целта е не да се спекулира, а, като се използват а, деривативни продукти, а за да се, а да се предотвратява бизнес риска при внос и износ. Ние нямаме и интерес а, да се поема рискове извън банковата система, но имаме нужда от стабилна система, да не се създават системни рискове и да се работи за по-консолидирани и по-ликвидни пазари. Няколко важни аспекта са засегнати от дискусията на предложения данък. Първо, как ще се отрази той върху финансовите центрове? Второ, дали ще има финансови компенсации за разходите от, по финансовата криза? И трето, как ще бъде използван той, за да се прекратат нерационалните дейности в финансовата система? Ние няма да се включваме в политически дебат, дали трябва да се приема този данък на европейско ниво. Макар че аз е, лично не смятам, че той ще успее да бъде прият скоро. Основните принципи, е, представени от нас за потребителите на финансовата система, са следните. Първо, ние смятаме, че трябва да има подсилена финансова регулация. Второ, надяваме се, че разходите по този данък ще бъдат поети вътрешно от финансовия сектор и че няма да бъде прехвърлен той на реалната економика. Трето, че прилагането няма да доведе до намаляване на ефективността на, на новата финансова регулационна среда. Три основни въпроса могат да бъдат дискутирани. Първо, има ли кумулативен ефект е, този данък? Данните показват, че е, крайните потребители всъщност е, осъществяват много малък процент от е, транзакциите с деривативни продукти. А вътре в системата голяма част от операциите се случват преди въобще да бъде включен крайния потребител. И макар, че предложената ставка изглежда малка, натрупването и вътре в системата ще даде една много солидна цифра. Второ, дали крайните потребители ще понесат кумулативният бреме на данък? Има широко разпространено мнение, че потребителите, клиентите на банките е, ще е, понесат по-високи разходи, защото банките ще се опитат да е, запазят своя марш на печалба. Във всички случаи нашето мнение е, че ако банките са последователни в тази си политика и най-силните компании няма да могат да устоят. Трето, как ще реагират крайните потребители? Доколко важни са деривативните продукти? Те са много важни за хеджиране в реална, използване, използвани от реалната економика, защото те намаляват рисковете при нормалната търговска дейност и дават възможност да се финансира бизнесът крайните потребители могат да реагират по два начина. Или ще намалят използването на деривативни продукти, или ще реорганизират дейността си така, че ще продължат да хеджират без да използват, като не бъдат облагани с ново предлагания данък. И двата варианта не са добри за стабилността и растежа в Европейският съюз. А ако се намали хеджирането, това означава, че ще остане повече риск в реалната економика. А да се изнесат е, транзакции с деривативи изцяло извън обсега на данъка за финансови операции, е, отслабва регулаторната рамка на Европейския съюз. Реалната економика трябва да бъде е, защитена от е, непредвидените последици от финансовото регулиране. Е, крайните потребители, компании, физически лица, пенсионни фондове не би следвало да носят бремето на данъчното облагане от, по новия данък. Ние бихме препоръчали е, крайните потребители да бъдат освободени от този данък, както в реални транзакции, така и от надрупания, е, на кумулативния му ефект. Разбира се, ще има и много големи практически трудности в прилагането на това предложение. Надяваме се, че ние ще можем да допринесем за дебата и ще го насочим именно върху това къде ще бъде бремето от е, този данък. Благодаря. Много ви благодаря, господин Рейбърн, особено за това, че е, спазихте е, предвиденото за вас време. Последно ще чуем докладчика. Сега започваме с докладчиците в сянка. Първо от НП. Заповядайте. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, Маркус Фербер. Благодаря, господин председател. Слушайки изложенията на експертите, останах с впечатлението, че данъка върху финансовите сделки е едва ли не едно чудодейно оръжие. И ще реши всички проблеми. Но винаги, когато слушам подобни изложения, у мен възникват съмнения. Има няколко области, където трябва да внимаваме, трябва да гарантираме да не се повтарят неща, които са се случили в миналото. Трябва да гарантираме и съществуващи по света проблеми да не се пренасят към нас. През 2008 година осъзнахме, че въпроси, които като че ли не бяха на дневния ред тук в Европа в областта на економиката, изведнъж станаха актуални и за нас. Проблемът е, че валутното, економическото, социалното пространство в Европа не са еднородни. работим по преодоляването на този проблем и се смята, че крайното окончателно негово решение ще бъде въвеждането на данъка върху финансовите сделки. Но това според мен не е така. Мисля, че изводът от всички изложения е да си зададем няколко въпроса. Първо, кой ще понесе данъчната тежест? Много по-лесно е да се контролират традиционните сделки, които извършват банките, тъй като те са по-лесно разбираеми. Но не в тази област трябва да се регламентира по-строго. Не бива да облагаме с данък онези области, които не би трябвало да бъдат облагани по този начин. Имам предвид, например, частното пенсионно осигуряване. Но тези области, може би, по-вероятно ще понесат тежеста от един подобен данък, тъй като ще е по-лесно да им го наложим. Понятието данък, поне в немски, има същия корен като глагола насочвам управлявам. Не знам обаче дали ще е възможно чрез въвеждането на един подобен данък чрез въвеждането на данък върху финансовите сделки да поставим под контрол ексцесиите от миналото или да предотвратим тяхното възникване в бъдеще – Третият проблем според мен е следният и бих бил благодарен на ораторите ни да вземат отношение по него. В момента съм с впечатлението, че предприемаме действия, които обикновено се предприемат от политиците, когато възникне проблем. В Европа подобни действия се дублират първо на ниво Европейски съюз и след това на ниво държави членки. Та какво предприемаме? Опитваме се да изготвим правила – които обхващат различни области, в това число и данъчното законодателство. И такива правила визираме с този данък. Опитваме се да регулираме така, че да не се повтори случилото се в миналото. Как може да се избегне дублирането на националното и европейското законодателство, най-вече в областта на данъчното облагане. В резултат от едно такова дублиране можем да постигнем абсолютно обратен ефект. Трябва да сме много внимателни по отношение на приходи от данъци, които все още не са реализирани. Вече се говори за това, за какво биха могли да бъдат заделени приходите от този данък. Споменават се толкова много области, че това ми се струва напълно нереалистично. Мисля, че няма да се генерират такива приходи, че да можем да покрием всички тези области. Държавите членки са онези, които носят основната част от бремето на финансовата и економическата криза. И според мен именно те трябва да се възползват от един подобен данък, така че трябва да се предприемат съответно действия на ниво съвет. Там трябва да се води разискването. Председателят благодаря на господин Фербер. Следните оратори ще се изкажат. Señora Hübner, con esto... Ah. Има ли и други желащи да вземат думата? Това са онези колеги, които са се записали на списъка за желаящи да се изкажат. Следващият ни докладчик в сянка е господин Клинц от името на либералите. И моля, опитвайте се да се придържате към отреденото ви време. Докладчиците в сянка имат само по две минути. След краха на Lehman Brothers на ниво G20 бе взето решение за това всеки продукт и всеки участник на пазара, както и всяка държава, да бъдат обект на единни правила. Около 4 години след това знаем, че все още далеч не сме постигнали тази цел. В много области има големи разлики между Съединените щати и Европейския съюз, например – със сигурност има много по-големи различия и между Европейския съюз и други държави. Ето защо трябва да се погрижим за това поне на ниво Европейски съюз да предприемем един а що се отнася до данъчното облагане, трябва да признаем, че има разлики между държавите членки. В последно време бяха взети решения за въвеждане на данъчно облагане за данъчния сектор – Различни са системите в различните държави членки. Не съм против данъка върху финансовите сделки, но не бива да го приемаме, ако предварително не сме гарантирали единен механизъм за подобно данъчно облагане. Президентът на Франция Саркози заяви, че ако не го подкрепи никой друг, той ще въведе този данък на своя глава. Ако този данък бъде въведен само в някои държави, то той ще има точно обратния ефект. Последният оратор изказа съмнения по отношение на въвеждането на този данък в световен мащаб, в случай, че той бъде въведен в Европейския съюз. Ако в Европейския съюз се постигне споразумение за въвеждането на този данък, то би трябвало, според мен, да се опитаме да убедим в това и други държави. Въпрос към последния оратор. Ако в целия Европейски съюз бъде въведен този данък, това би ли могло да бъде положителен сигнал за останалите страни по света. Благодаря много. Господин Камал има думата. Благодаря много с интерес и слушах коментарите на всички изказали се. Първоначално този данък бе предложен на пазарите за валута. Интересно това е изпоменаването на данък Тобин е, и изпоменаването на, Рогбин, на Рогов всъщност, защото ако се прочете Рогов става ясно, че ако не се оставят сериозно неплатежоспособните участници да фалират, тогава няма да се реши банковата криза. Сега има всички тези предложения да се разреши е, тази криза по някакви начини, обаче е, нищо не ни предпазва от това, ако една банка е на път да фалира утре, а тя отново да се обърне и да поиска парите на накоплаците. Така че всъщност ние не сме решили основния проблем, а именно това една банка, ако фалира, да не се опира на парите на дънакоплатите. И така. Всъщност, какво прави тази, този данък? Данъка върху финансовите операции. Е, засяга ли работата на банките? Всъщност не. Това казаха някои от ораторите. По-скоро засяга обикновените хора. Ако банките е, е, продължат да се сриват за в бъдеще, те ще бъдат спасявани от правителствата и какво става тогава? Всъщност те нямат и морален стимул да управляват работата си добре. Освен това, защо трябва този данък да отива в Европейския съюз? Европейския съюз, който не може сам да си оправи вече 17 години сметките – и е, разбирам защо има някои хора, които смятат идеята за интересна и симпатична, но как ще стане така, е, че тези пари просто няма да се озоват в някакви банкови сметки в Швейцария? Не трябва ли по-скоро да правим нещо по-сериозно, по-основно? Не трябва ли е, по-скоро да е, въведем международните стандарти в областта на финансовата отчетност и не трябва ли по-скоро отговорните да посрещат последиците от действията си. Ако са работили добре, да получават бонуси, а ако не, да си плащат. Господин Камфан има думата за две минути. Няма да коментираме тук дали трябва да има данък или не, но нека да коментирам изказването тук в залата. Че ще се приеме този данък, само ако всички го премиемат. Но в един момент Германия пое и предприе някои мерки и беше единствена да ги направи. А, в момента вие направихте изказване, оратор, който направи това изказване е от страна, чието правителство току-що свърши, е, сключи едностранно споразумението Рубик. Така че е, не може да се твърди винаги, че 27 трябва да сме винаги при подобни споразумения. Макар, че е много вероятно, въпреки че вие твърдите тук обратното, много вероятно да се въведе този данък, може ли в края на краищата да го направим поне е, в еврозоната? Това е въпрос, въпрос отправен към всички оратори. Какво смятате вие, че трябва да се направи по отношение на законодателната рамка? Ако примерно направим една коалиция от е, определен брой страни, които са готови да въведат е, този данък, какво се случва след като ние се намираме в е, един общ или единен пазар? Как точно ще се регулират отношенията с тези, които не го въвеждат? Също, какво, счита, какво мисли комисията за предложението да се е, прехвърли е, този данък върху собствените акции на компаниите. Благодаря много, господин Порташ. Има думата сега, но тъй като той не е тук, има ли някой друг, е, който иска да си изкаже? Господин Клюте, две минути имате. Ja, danke. Ich hatte mich ja eh zu Wort gemeldet, aber dann bin ich jetzt etwas früher dran. Благодаря. Така или иначе се бях записал на списъка с желаящите да се изкажат. Няколко коментара по казаното от последния оратор. Заявихте, че данъка върху финансовите сделки би могъл да изложи на риск реалната економика. Не мога да разбера на какво се основава това ви твърдение. Мисля, че реалната опасност за реалната економика е финансовата економическа криза, която свива размера на кредитирането. А данъкът върху финансовите сделки ще бъде източник на приходи. В дългосрочен план трябва да създадем условия за устойчивото развитие на реалната економика, така че тя да не става жертва на кризи като настоящата показаното от Маркус Фербер. Член съм и на Комисията по бюджети на парламента. И доколкото знам, данъкът върху финансовите сделки косвено ще се отрази благоприятно върху държавите членки. Той ще увеличи размера на собствените средства, а от това ще проистече и намаляване на вноските на държавите членки в бюджета на Европейския съюз. Поне това е извода, който си направих от разискванията в комисията по бюджети. Така че не разбирам напълно аргумента на Маркус Фербер. Комисията е излязла с предложение с а, предложения данък да не се облагат валутните сделки. Един белгийски юрист излезе с тезата, че облагането на валутните сделки с подобен данък е в съзвучие с правото на Европейския съюз. Бих искал да чуя мнението на експертите. И още един въпрос, най-вече към господин Капур, за избягването на данъчно облагане. Разговарях с мой колега в Германия и стана ясно, че може да се избегне заплащането на този данък, като се обединят няколко сделки. Възможно е да се извършват сделки извън територията на Европейския съюз, така че да не подлежат на облагане с този данък. Не знам дали е възможно подобно нещо. Бих искал да чуя мнението на експертите. Благодаря. А сега госпожа Андреасен има дума. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното до тук. Първият е основен проблем при данъка върху финансовите сделки е, че комисията го предлага просто за да пълни хазната на Европейския съюз. Защо това за мен е проблем? Комисията всъщност се опитва да избегне преговорите за бюджета всяка година с държавните и правителствени ръководители. Комисията се опитва да продаде данъка върху финансовите сделки като начин бюджета на Европейския съюз да се финансира без специални усилия от страна на държавните, държавите членки. Но всъщност усилията ще се дублират, защото данъците, които гражданите плащат днес, ще отиват към националните правителства, също времено хората ще трябва да плащат допълнителен данък, за да финансират европейския бюджет. Мисля, че това е, е нещо безумно. Не трябва да се допуска. Европейския съюз ще може да се самофинансира с този данък, без каквито и да било ограничения. Тоест, колкото пари съберат от него, толкова ще могат и да си харчат. Аз мисля, че това е недопустимо, защото а, всъщност няма никаква яснота а, за това как ще се гарантира това да не е в тежест на крайния потребител и, и как точно ще се разпределят постъпленията. Благодаря много, каза председателят. А сега преминаваме към ораторите, е, които се изказват в лично качество. Господин Ламбърт, заповядайте. Съгласен съм с вас, Маркус, че не трябва прекалено много да хвалим ползите от данъка върху финансовите сделки, не трябва също времено и да си мислим, че можем да го е, харчим за пет пъти повече неща, отколкото може да финансира също време, но обаче не трябва да прекаляваме и с критикуването. От една страна Казвате, че не говорите е, в защита на банкерите, обаче вие твърде често казвате не говоря за защита на банкерите, така че вече малко почвам да се съмнявам в вас. И след това все казвате, а, нямам нищо против такива нововведения, стига те не засягат, да не засягат дружествата. Ако засягат банките, добре. И това ми става подозрително. Преди 10 години е, е, пазара на дериватите беше наполовина от днешния, а економиката финансираше. Е, по-рано пък въобще нямаше и още по-добре функционираше економиката. въобще не забравяйте, че хеджирането на риска струва скъпо. Така че въобще не дейте да а, плачете толкова, че фирмите няма да могат да хеджират риска, ако трябва да плащат 0,01% данък върху финансовите транзакции. Това са пълни глупости. Благодаря, господин Ламбер. Господин Ман, заповядайте. Äh, Мисля, че мнозинството се обявява за данъчно облагане на борсите и финансовите сделки независимо от конкретната ставка. Второ, ако само Лондон и Париж, Париж извинете, полагат усилия, то няма да успеем да се обединим. Не е ли необходимо някой да направи първата стъпка, вместо да чакаме и Великобритания да приеме предложението? Може да се обложат само акции и облигации, а не и производни продукти. Особено като се има предвид, че този данък е сравним с гербовия налог в Обединеното кралство. Много банки, например в Германия, вече извършват операции в Лондон. За тях този подобен данък не е нищо ново. Защо Лондон се съпротивлява? Не можем да постоянно да чакаме и Великобритания да приеме предложенията. Благодаря на господин Ман, господин Гиголт. Първо, първо Искам да повдигна въпроса за цената и кой ще я плати. Много ме озадачава коментара за това, че банките е, прехвърлят е, цената върху следващия потребител. Съществува риск всеки, който а, се възползва от финансовата система, да е длъжен да плаща. Това се отнася и за инвеститорите, и за реалната економика. Обаче инвеститорите, които работят за дългосрочни инвестиции, ще платят, платят по-малко, отколкото тези, които играят по-кръскосрочно. Така че никой не би следвало да бъде а, освободен от е, данък. Просто те ще бъдат е, обложени или ще платят по различен начин и това е доброто на системата. Но искам да попитам е, какво може да се очаква, какъв вид избягване на данъчно облагане може да се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 институции и някои от тях казват, че този данък няма да реши, реши проблемите. Но едно холандско предприятие ще е, всички холандски предприятия ще бъдат по-засегнати от други, защото при нас този пазар е много активен. Ако примерно е, в Холандия бъдат получени 4 милиарда от този данък, къде, е, в какви проекти ще бъдат е, вложени тези пари? искам да задам въпрос. Как си представяте, че ще вземете 4 милиарда от е, джоба на накоплатеца и бан... спестовните сметки и ще ги вложите в зелената економика. Какво добро ще донесе това? Искам да се спра на един въпрос, който малко ме изненадва. а за него същевременно не говорим. Имам предвид оценката на въздействието. Най-различни динамични модели се предлагат, а в крайна сметка, когато човек се вгледа в тях, те изглеждат крайно произволни. И от тук се налага изводът, че ако наложим данък върху производните инструменти от 0,1% е, е, ще е, засегнем 90% от търговията с тези инструменти. Има много важни сектори на економиката, в които търговските дружества намаляват риска си чрез хеджиране. Това правят и пенсионните фондове. Един холандски институт направи изследване – от което личи, че само за холандските пенсионни фондове годишно това ще струва 3 милиарда. И оттам пенсиите ще трябва да се намалят с 10%. Може ли да коментирате това въздействие на ДФС? Благодаря, госпожа Макарти има думата. Много се радвам, че днес провеждаме тези разисквания. Виждам лица, които почти бях забравила. А и експертите, които са тук, могат да разширят знанията ни. Тук говорим за постижимостта на данъка върху финансовите сделки, ДФС. Ще можем ли да го въведем или не? От експертите разбрахме, че това е напълно възможно. Оттам Следва въпроса, имаме ли политическата воля да го направим или не? На господин Камал мога да кажа, че вашият е, министр-консерватор заяви а, е, в парламентарната комисия в британския парламент, че 3 милиарда годишно са постъпленията, а, е, без да се налага допълнителен а, данък върху лондонското сити. Е, излиза, че щом като един вече действащ данък носи 3 милиарда и не пречи на е, лондонското сити, значи абсолютно възможно той да бъде използван. Според някои разчети, 4 трилиона 600 милиарда до сега са изразходвани, за да бъдат спасявани банки, изпаднали в криза. Има аргументи против данъка и когато приемаме законодателни актове, с които казваме, че банките не биват да дават приоритет на премиите, които получават а, е, техни ръководители за сметка на кредитирането на реалната економика, то тогава можем да постигнем една е, цел с а, други средства. Ако не се промени самата система вътре в а, банковата система, ако не се въведе една справедлива данъчна система, целта няма да се постигне. Аз мисля, че самия бранш ще излезе с предложения как да се реши проблема. В момента те имат данъчно а, предимство в размер на 18 милиарда. Това са много пари има въпрос към господин Рейбърн. От вашето изказване разбрах, че по принцип вие сте за ДФС, зависи какъв е модела и как ще бъде прилаган. Така ли е? И въпрос към комисията. Какво правите, за да убедите 27 държави членки, че е възможно такъв данък да се въведе и е добре? Благодаря. Последно не, не по значение госпожа Люлинг. И след това на Силви ще дам думата. Заповядайте. Госпожа Люлинг, имате думата за една минута. Благодаря. Колкото повече чувам така наречените експерти, все повече започвам да се съмнявам дали ще може да бъде въведен такъв данък. Определено много е добре, много е модерно, много е желателно да го има и много е модерно да кажем, че сме за него но аз нямам за цел само да бъда модерна, да, да се съгласнявам с него, за да бъда модер. Задавам си много въпроси. Примерно, 50 милиарда ще дойдат постъпления от този даме, Ама някой трябва да ги плати. И никак не съм сигурна, че банките ще бъдат тези. Нищо, не смятам, че те са готови да дадат тези пари те надали ще ги извадат от своите приходи. В Люксембург има много банки. И те плащат много данъци. 38% от националния бюджет идва от данъчното облагане върху финансовия сектор. Е, разбира се, затова има по-малки данъци в друго отношение. Обаче, тези 5 милиарда, за които говорите, Ева Жули господи, за, от Комисията за развитие, господин Лайнен също говори, че това данъка ще го дадеме за климатични промени. Господин Саркози го иска за оздравяване на публичните финанси и други искат за други неща. Та, аз лично си задавам много въпроси. А също така се питам кумулативния ефект предложението в този смисъл на комисията. Смятаме че ли е, че е постижимо? Според мен не. Благодаря, госпожо Люлин. Сега Силви има за една минута думата. Аз, Силви Голерт. Въпросът е, може ли ефикасно да се избегне делокализацията? Ако можем, тогава нека да мислим за данъка. Ако не, по-добре да се откажем. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия за две минути. Yeah, thank you very much, Mr. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Откровено казано, не мога да не се радвам на все пак широката подкрепа за предложението. Високо ценя изказването на Авинаш Персот, защото той обясни какво реално означават някои от тези модни думички – като маркетмейкинг, ликвидност, изтичане на ликвидност. Направи ми впечатление а, неговото обяснение за тенденциите а, в движението на ликвидността, както и за дейността на маркетмейкерите, които всъщност са банки, търгуващи за своя а, сметка, когато се извършват междубанкови операции. И как се случва така, че една ипотечна криза, и то в определен сегмент на а, второразредни а, ипотечни кредити в а, Съединените щати, доведе до огромна глобална криза, която е, намали кредитния рейтинг на държави от е, тройно А по-надолу. Трябва е, да се е, внимава какъв е методът на ценообразуване и формулата за оценката на рисковаността на даден продукт. От данъчните органи не може да се очаква те да покриват рисковете при колебания в валутния курс. 80 до 90% от всички сделки, които са данъчно обложени, фактически са в рамките на самия финансов сектор. сектор. Те един на друг са свои клиенти. И за постъпленията комисията до сега не е видяла никакво проучване, което да докаже макроекономическите ползи от лавинообразното разширяване на тези операции. Извинявам се, каза председателя, но вие надвишихте времето си. Все още не сме е, внесли съвършено предложение и за това ви призовавам за допълнителни идеи и да се придържаме към тройния подход. Всички инструменти, всички пазари, всички продукти. Иначе няма да можем да работим успешно. Ние е, не искаме е, да има Е, влушаване на финансовото положение, въпреки че ще търсим друг ефект. Благодаря. Сега давам думата на господин Палмиери само за една минута в качеството му на председател на парламентарна комисия. Сеньор президент, ал комитето стямо елаборандо un parere... Благодаря, господин председател. В економическия и социален комитет изготвихме становище което предстои да бъде обсъдено на 29 март. Надявам се, че то ще е от полза за вашата парламентарна комисия при разискванията в пленарната зала. Вече сме провеждали разисквания за целесъобразността на въвеждането на ДФС. Последното ни разискване доведе до някои наистина полезни идеи, Предложението на комисията е в съзвучие с системата на собствени средства на Европейския съюз, т.е. то гарантира финансовата автономност на Европейския съюз, така както е залегнала в член 201 от договора от Рим. 37 от общо 57-те милиарда, които ще се реализират като приходи, ще бъдат внесени, ще бъдат в полза на бюджетите на държавите членки. Ще настъпят промени в системата и по отношение на участниците на пазар. С данъка ще бъдат обложени високочастотната търговия и спекулативните сделки. Трябва, разбира се, по-добре да регулираме пазара, но ако успеем да въведем ДФС и същевременно да регулираме пазара, ще успеем да увеличим и финансовите ресурси на реалната економика. И накрая, господин председател, нека кажа, че Броят на евро... гражданите на Европейския съюз от есента на 2010 година не е спаднал съгласно изследванията на Евробарометър. Председателят, сега ще дам думата на експертите. Господин Персо, имате само две минути. Благодаря. Нека се възползвам от тези две минути, за да се съсредоточа върху контекста. Данъкът върху финансовите сделки не заменя регламентирането на финансовия пазар. Трябва да регламентираме пазара, за да избегнем повтарянето на настоящата криза. ДФС е в съзвучие с Базел 2. Ще се облагат дългосрочни активи, които са собственост на банките. Не можем да разглеждаме този данък без да го поставим в съответния контекст. Трябва да разгледаме също така социалното осигуряване, ДДС, данъка върху доходите. Говорим за това как да стимулираме добри практики. Мисля, че това е данък, който ще облага краткосрочните инвестиционни дейности, а не дългосрочните. И поради това той съответства на историческото развитие в Европа. Успехът на Европа в економическо отношение се основава на дългосрочните инвестиции, а не на краткосрочните мерки. Говори се, че трябва да изчакаме Обединеното кралство да възприеме идеята, но то вече я е възприело. Лондонското Сити все още е най-големият център в света на дейности по хеджиране и на финансови операции. Трябва този данък да бъде въведен така, че да не се избягва данъчно облагане. В Обединеното кралство 40% от гербовия налог се заплаща от чуждестранни субекти. Лондон, Хонг Конг и Цюрих вече са въвели данъци върху финансовите сделки и въпреки това продължават да са сред водещите финансови центрове в света. Трябва да вземем това предвид. Господин Капур за две минути. Natural. Данъка върху финансовите сделки е естественото съответствие на мерките взети в банковата система. Това е съответствието, което действа в сенчестото банкиране. Така че това е, е съвсем естествено съответствие. Това, което виждаме сега, като си има предвид настоящата скорост на създаване на е, регулаторни е, нормативни уредби, е, е следното. Банковата система ще бъде много добре регулирана, но сенчестото банкиране няма да е толкова добре регулирано така че самия данък върху финансовите сделки ще се отрази именно на тази част на економиката. И той по никакъв начин няма да засегне реалната економика. След това, комисията предлага ня... Е, минимална ставка. Мисля, че това е добър вариант, защото точно както при ДДС няма пълна хармонизация и е възможно ставките да се променят. Най-важното е, че в директивата за пазарите на финансови инструменти и други директиви се създава точно на такава практика минимален стандарт, който вече може да се променя на национално равнище. Това ще е добре. За една, един успешен данък разчита на трите неща, които сега ще изредя легитимност, информираност и липса на възможности за дезинформация на пазарите. Това ще се отрази на всички видове сделки и може да се започне с много нисък лихвен процент, който лека по лека да се вдигне, така ще се преодолеят някои от възраженията. Сега давам думата на госпожа Грифит Джонс. Благодаря. Няколко от изказалите се депутати с право заявиха, че в Европа имаме нужда от един финансов отрасъл, който да обслужва реалната економика. Той трябва да бъде добър слуга на реалната економика, а не лош господар. Ако ли не, няма да станем достатъчно конкурентно способни спрямо страни като Индия, Китай, Бразилия, където има да, доста по-малко сложен и по-прозрачен и по-добре регулиран финансов пазар. И така този данък трябва да се разглежда в този контекст. Контекста, в който ние се опитваме да реформираме финансовите пазари с тази конкретна цел. защо се каза, че е лошо да се използва този данък за инвестиране в зелената економика? Всъщност, е, това е много добра идея. Така ще се стимулират работните места в областта на зелената економика. Така допринасяме не само за спасяването на планетата, но и за новата индустриална революция, която предстои. Разбира се, тук си има и странични последици и допълнителни разходи, така че ще трябва да има участие на финансиране от частния сектор. Но в крайна сметка, в дългосрочен план, това ще доведе само до економически ползи, а освен това ще запазим планетата за децата и внуците си. И накрая. За конвента. Бях... Извинете. Избягването на данниците. Що се отнася до данъка върху валутните операции, когато той бе предложен, когато бе въведен, се каза, че ще се прави всичко възможно да се избягва. И имаше такива случаи, но все пак се оказа, че той въпреки това е с положителен ефект като данък и се стига до постъпления от 500 милиарда долара. Така че е, това е отличен на който няма да се отрази отрицателно на реалната економика. Благодаря. Господин Рехбърг има думата. Когато казвате, че гербовия аналог е данък върху финансовите транзакции, това не е верно. Той не отчита сделки в банковата система. А, вие ме питахте за ДФС ли съм? Да. Да, независимо от коментарите на господин Ламберт. За... Но аз читам, че едва ли ще може да бъде прият а, общо. И в отговор на господин Ламберт, а, когато казвате, че регламент регулаторната марка, мярка не бива да засяга реалната економика. Аз лично смятам, че това не е възможно. Вие казвате, че деривативните продукти не съществуват от е, много отдавна, но не е така. Аз лично съм ги използвал от е, много, преди много години. Ставката не е 0,1%, е 0,2%, защото се натрупва. И ние това, което искаме да кажем е, че всъщност във всички случаи ще платят клиентите на банките и не знам дали това искате да постигнете. Сега последно давам думата на госпожа Подимата. Моля, пет минути. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο χρόνο των πέντε λεπτών. Ήθελα πρώτα... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя в предоставеното ми време. Преди всичко, най-сърдечно искам да благодаря на всички експерти, които участваха в изслушването, както и на колегите, изказали се след това. Много плодотворна, много интересна дискусия проведохме по данъка върху финансовите сделки. Не разполагам с много време и за това ще се опитам да обобщя съвсем накратко тезите си, да направя някои коментари и няколко извода. Мнозина питаха какво се опитваме да постигнем, като въвеждаме ДФС. Каква е целта ни с този данък върху финансовите сделки? Както каза и господин Фербер, ДФС не е вълшебна пръчица, панацея, пенкилер – трябва да избягваме подобни квалификации, когато говорим за данъка. Слушайки и колегите, и гостите, стигам до извода, че данъкът върху финансовите сделки, прилаган максимално широко, с по-ниска ставка, ще може да донесе значителни постъпления за националните бюджети, за покриване на дефицитите в редица европейски страни и финансиране на вътрешна и европейска политика по един справедлив начин. Когато говоря за справедливост, имам предвид, че ще се очаква участие от финансовия сектор поради отговорностите, които той носи. Някои могат да поставят под въпрос докъде се простират отговорностите, но това е факт. В край на краищата те носят отговорност за кризата. Смята се, че банките не плащат дължимото. И очевидно, чрез ДФС те ще участват в финансирането на различни видове политика. Данъкът върху е, финансовите сделки ще помогне за финансирането на редица дейности на европейско равнище. Част от колегите изразиха е, тревога за крайните потребители. Малки и средни предприятия, домакинства и така нататък. Не бива да се тревожат тези категории лица може да възникне проблем с ликвидността, но той ще бъде временен. Някои се боят, че ще бъдат засегнати застрахователните компании, но според мен те не се занимават с високочастотна търговия, те не обновяват изцяло портфейлите си толкова често и следователно няма да бъдат засегнати, докато при високочастотната търговия дължимият данък ще бъде хиляди пъти по-голям – отколкото данъка дължим от застрахователните компании. Мисля, че е съвсем справедливо лицата, които извършват по-рисковани сделки, да внасят по-голям данък. Очевидно, финансовите пазари се нуждаят от такава мярка и госпожа Грифит Джонс съвсем основателно обвърза този данък е, с необходимите значителни стъпки към по-надежно регламентиране на финансовите пазари. Тук говорим за нови правила – и за извън финансовите фактори, всички те ще бъдат отразени в нашето предложение по данъка върху финансовите сделки. Трябва да се замислим за една от основните цели, които комисията преследва със своето предложение, а именно да ограничи чрез различни лостове сделките, е, които се свързват е, с повишен риск за ликвидността на пазара и да бъдат стимулирани у нези, които подпомагат реалната економика. Благодаря. Благодаря, госпожо Подимата. Така приключваме разискванията. Благодаря на експертите на участниците в дискусията. Крайния срок за внасяне на изменения е 3 март. Продължаваме със следващия доклад. Разглеждане на изменения по годишния доклад за Европейската инвестиционна банка. Докладчик е господин Камал. Заповядайте. Muchas gracias. Um,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 Please leave the room as quick as possible so we may continue. Моля, възможно най-скоро напуснете залата. Много ви моля. Много ви моля, няма нужда да стоите тук като публика. Който има желание да дискутира, да излезе отвън. Председателят. Давам думата отново на господин Камал. Моля, продължете. Надявам се че няма да забравя. Та пак да повторя. Приветствам много продуктивните дискусии с докладчиците в Сянка. Надявам се, че доклада ще изпрати много ясен сигнал за прозрачност, за отчетност за това, че Европейска инвестиционна банка трябва да подчини дейността си на стратегията 2020 и разбира се да осигури рационално разходване на средствата. А също така да продължи е, работа в духа на изпълнение на Базел 2 и база Базел 3 и директивата за капиталови изисквания страните ще трябва да могат също сами да решават къде е необходимо да разходват средствата, но прозрачността в това отношение е изключително важна. Докладчиците в Сянка се произнесоха в полза на така наречените проектни облигации за инвестиции в инфраструктура – и ние също така подкрепяме искането да се концентрира дейността на ЕИБ в страните в Африка, които в момента са в преход към демокрация. Благодаря на всички докладчици в Сянка за много конструктивните дискусии и надявам се, че те ще добавят, ако съм изпуснал нещо. Сега Давам думата на госпожа Краца, докладчик Сянка от НП. Моля две минути. Е, благодаря, господин председател. Нека да благодаря първо на докладчика. Той вече в първия си вариант на текста ни предостави много добра основа, върху която да надграждаме. Благодаря му и за крайния вариант на текста, благодаря му и за положителния конструктивен дух на съвместна работа, особено по измененията. В крайна сметка, да, тук имаме добра основа за един полезен компромис. Е НП ще подаде някои изменения, които да отразят приоритетите на НП. И трябва да се има предвид и начина по който Европейската инвестиционна банка работи с Европейската централна банка и с структурните фондове. Трябва да се вземе предвид и въпросът за проектните облигации емитирани от Европейската инвестиционна банка облигации, от които очакваме много. И също така не трябва да се пропуска надзорът на Европейската централна банка. Това са все неща много важни за нас. Надяваме се докладчикът е, да вземе предвид и останалите въпроси, които повдигаме, а именно да се изясни позицията на Европейската инвестиционна банка върху Средиземноморието и също така да се вземат предвид значимите програми, свързани с сближаването и регионалното развитие. И а, трябва да съвсем предвиди предвид въздействието на програмите Джесика Джаспер, малките и средни предприятия. Радвам се, че господин Камал се съгласява да вземе и това предвид. Що се отнася до намесата в страните, преживяващи економически трудности? Такава намеса вече има от страна на Европейската Централна банка и бихме искали да обърнем по-специално внимание на това със своите изменения, е, които се занимават с подкрепата за структурните фондове и начина по които това може да облегчи излизането от кризата. Благодаря, господин председател. Това е всичко от мен. Благодаря, госпожо Краца. Господин Куташ има думата две минути. Аз дори ще се до domnului Cam. Благодаря, господин председател. Също бих искал да благодаря на господин Камал за доброто сътрудничество, което осъществихме по доклада. Постигнахме много амбициозни компромиси, най-вече във връзка с идеята за насърчаване на сътрудничеството между Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. както и по отношение на механизмите за гарантиране на правата на човека и спазването на социални и екологични стандарти – в текста се визират и мерки за избягването на данъчните убежища. Следва да се публикува списък с бенефициентите, както и с сумите, които те получават. Ще се представят и данни за регионите и секторите на бенефициентите. На последно място, но не и по значение – Изискваме бързото въвеждане на проектните облигации. Желателно е те да бъдат въведени преди следващия програмен период 2014-2020 година. Постоянно повтаряме, че Европейският съюз се нуждае от растеж. Европейската инвестиционна банка е от решаващо значение за научно-изследователската и развойната дейност, както и за проекти по трансевропейските транспортни мрежи. Председателят благодаря, госпожа Голар. Euh, Аз искам само да кажа, че бе много плодотворна работата ни. Благодаря на докладчика. Нямам никакви конкретни забележки, няма да влизам в подробности, но нека да кажа, че за нашата група. Ние сме го казвали нееднократно и Ги Верховщад го потвърди в пленарна зала. Ние трябва да търсиме подкрепа за инвеститорите за бъдещето. Тоест, идеята за проектните бонове за нас е много важна. Благодаря на госпожа а, Голар. Сега господин Гигот. съвсем накратко, като заместник на Паскал, много благодаря за доброто сътрудничество. Споделяме и подкрепяме компромисите. Има някои дребни въпроси, които трябва да бъдат изчистени. Те нямат дълбоко политически характер, а са по-скоро технически уточнения. И така, благодаря много. Няма нужда а, да бъдем многословни по тема, която вече много добре сме обсъдили. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря. Последно давам думата на господин Глуте е, от името на Обединената левица. Äh, Като имаме предвид, че времето напредва, не трябва да повтарям казаното вече до тук. Просто ще кажа благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската инвестиционна банка за две минути. Месье Росе, премьер фуа. Само няколко малки е, коментара. Обръщам е, ви внимание за темата, на темата за новите инвестиции и възможността на ЕИБ да разгърне дейността си много в по-голям мащаб, отколкото до момента. Рискът в момента е, че агенциите за кредитен рейтинг могат да отчетат реално отпуснатите средства – без да отчитат възможността на страните членки да внесат допълнителен капитал, ако е необходимо. Смятам, че е нужно да се упомене и този момент. Благодаря. Сега представителя на ЕИБ, моля за две години. Е, за две минути, извинете. Благодаря. Благодаря на господин Камал за отличния доклад и за неговото сътрудничество. Благодаря на всички докладчици в сянка и на внеслите предложения за изменения. Мисля, че точно по този начин а, е, намираме така нужния баланс между ролята на Европейската инвестиционна е, банка а, е, за намеса в такива важни сектори, като инфраструктурата и а, запазването на бизнес модела и кредитния рейтинг тройно А. По такъв начин ние сме в състояние да привличаме средства на капиталовите пазари и след това да отпускаме кредити. За целта ни е необходим максимално висок кредитен рейтинг, тъй като огромното мнозинство от нашите кредитополучатели са е, институционални е, инвеститори и голямото предимство на нашият кредитен рейтинг – се ползва от държавите членки и от частните клиенти. Това за нас има първостепенно значение. Наистина, <laughs> знаете, че върху кредитния рейтинг на някои държави членки беше оказан доста голям натиск, което не може да не се отрази и на а, нас, но за сега е, няма промяна е, в рейтинга ни. Все по-голямо внимание обръщаме на Средиземноморието. Меморандума за разбирателство беше подписан в тази връзка с комисията миналата година. И едно малко уточнение за проектните облигации. Тези облигации не се емитират от Европейската инвестиционна банка или от Европейския съюз въобще. Е, те се емитират от търговските дружества, които се образуват за изпълнение на инфраструктурни проекти. Разбира се, е, с подкрепата на бюджета на Европейския съюз. Такава уредбата до 2014 година. Бяха споменати офшорните финансови центрове. Моля ви да приключвате, казва председателя. Да, разбира се. обръщаме голямо внимание на работата с финансови посредници. Благодаря. Давам думата отново на господин Камал, докладчика. Благодаря. Искам да благодаря на всички за изказванията. Много е, бяха отправените към мен е, високи оценки, похвали, комплименти. Човек не може да устои на такова нещо и мога само да ви благодаря. Благодаря на 13 февруари, понеделник, е, в Страсбург ще бъде гласуван този доклад. Последната ни точка от е, е, дневния ред Европейската заповед за запор на банкови сметки. Госпожа Басеско е докладчик. Ще бъда съвсем кратка, тъй като така или иначе вече е късно. На 19 декември предложих проекто становище по проекто регламент за въвеждането на Европейска заповед за запор. Тази законодателна инициатива ще даде възможност на кредиторите да предотвратят изтеглянето на средства от сметки на територията на Европейския съюз. Предложени са 27 изменения, в които се предлага уточняване на разпоредбите в предложения регламент. Исках да се постигне баланс между правото на кредитора да събере дължимите средства и защитата на правата на длъжника. Бяха внесени 11 изменения от социалистите и ЕКР. Измененията на колегата Макарти се отнасят до съображения 15 и 17 и членове 17, 13, 32 и 36. Измененията визират най-вече защитата на индивидуалните права в рамките на изпълнението на заповедта за запор. Изменение 22 по съображение 15 визира въвеждането на достатъчни гаранции срещу злоупотреби с инструмента. Изменение 34 на колегата Стричек се отнася до а, точка 3 от а, член 26 на регламента. В него се заявява, че ако са на лице различни финансови инструменти, съда трябва да уточни към кой инструмент е приложима заповедта му. В изменение 21 аз заявявам, че банката трябва да определи към кой финансов инструмент да е приложима заповедта. Накрая бих искала да благодаря на колегите от другите групи за положителния им подход към предложения текст. Всички изменения ще бъдат гласувани на заседанието на Комисията по економически и парични въпроси на 28 февруари. Нека ви уверя, че съм на ваше разположение за изготвянето на компромиси. Благодаря много на госпожа Басеско. Някой желая ли да вземе отношение? Господин Гозес. В този час и банките са празни, но нека да кажа, че докладчикът работи много добре и измененията, които предлагат, са добри. Благодаря. Действително, е, липсата на дебат показва, че докладчикът е, е свършил отлична работа и ще имаме добър консенсус при гласуването на 28 февруари в Комисията по економически въпроси. С това приключваме заседанието. Благодаря на всички.